Mesdames, messieurs, bonjour! Добре дошли, дами и господа! C'est avec une grande joie et un véritable... За мен е голямо удоволствие и е чест за първи път в нашата комисия Та бих казала и в Европейския парламент да създадем едно такова събитие. Събитие е, проява за гражданите. И с е, колегите, които са заедно с мен в залата, искахме е, да, се, е, да, да отворим за европейските граждани вратите на Европейския парламент и в частност на нашата комисия, която е парламентарната комисия по транспорт и туризъм. Днес сте тук многобройни. Има около 150 граждани дошли от всички европейски страни, които днес ще могат да изразят мнението си и да ни задават въпроси. Ще повторя, че е, за мен и за колегите ми този диалог, този пряк диалог е много важен и ние сме тук, за да ви чуем, за да видим какви са вашите мнения и е, какви са въпросите, които имате към нас. Тук искам да благодаря на госпожа Грапини която покани делегация от страната си, Грапини, е, Румъния. Добре дошли. Нидерланда също, Нидерландия също е представена с нашия член Вим Ван де Камп. Bien sûr, notre vice-président, Кор. Е, господин Кор, заместник-председател, има и германска делегация. Добре дошли. Французите са в дъното на залата. Не знам защо. Добре дошли на вас. Френската а, делегация е многообразна. Млади хора има студенти, членове на синдикати. Няма да издавам имената ви. Не се усмихвайте. И така. Защо толкова много искахме това събитие да се проведе днес? Защото транспорта е част от ежедневния ви живот. Ходите с транспорт до, от къщи до работа. На базата на транспорта избирате къде да живеете в град или на село от транспорта ви зависи и вашето здраве, защото от него зависи въздуха, който дишате. Транспорта е и много важна част от вашия бюджет. Средно в Европейския съюз разходваме 13% от бюджета си за транспорт. Но най-вече няма да се справим с предизвикателствата на века, ако не променим начина си на транспорт. И тук е, говоря за един общ ангажимент, едно задължение за всички нас тук, и то е да спасим планетата, защото за момента климата не е добре. И когато говорим за транспорта, сме изправени пред едно голямо предизвикателство, предизвикателството за климата, така че имаме едно морално задължение да намалим газовите, газовете от а, парникови емисии. До 2050 година трябва да ги намалим с 60%. Ще ви дам един пример тъй като вярвам има представители на въздухоплаването в залата. Трябва да се поработи по въпросите за въздушния транспорт, който ще се утрои до 2050 година и е необходимо да намалим въглеродния си отпечатък. Ще завърша, може би, с най-важното европейското измерение. Транспорта е едно отваряне към другите, към другия, към различния. Е, той е, ни казва, че ще успеем да се справим с един много голям хуманитарен проект, европейския. И именно с тази идея идваме всеки ден тук, за да може да предоставим по-голяма свързаност на европейските граждани помежду им. И днес искаме да споделим тази страст с вас. И като председател на комисията искам да ви благодаря за усилието да сте тук с нас и а, нямаме търпение да ви чуем. Ще представя накратко нашия екип и как ще се развият идните два часа. Много е важно е, вие да разполагате с някои основни е, понятия, свързани с функционирането на европейските институции. Залата, в която се намирате, е, е заседателна зала. Нашата работа е да сме съзаконодатели, т.е. тук ние участваме в написването на закони. Депутатите, членове на тази е, комисия, заседават съгласно размера на политическата им тежест в парламента. Всичките ни заседания са публични, предават се пряко, защото прозрачността е, е в сърцевината на демократичния дебат, който се води тук в Европейския парламент и нашите заседания се превеждат на всички езици на Европейския съюз. Това е една от спецификите на Европейския съюз. Имаме един многоезиков парламент, който функционира много добре, благодарение на талантливия екип на преводачи, които ще ви помоля да аплодирате. Те ще с нас целия ден, казва председателката. Никога не им благодарим достатъчно. Vous avez devant vous, chers citoyens, и така, скъпи граждани, пред вас са редица европейски депутати, представители на всички политически групи. Какво се случва на президиума? На него седят заместник-председатели на комисията. Господин Кор е такъв. Господин Рике скоро ще влезе в залата. И е, това са моите заместници. Има първи, втори, трети, четвърти. Освен това, има а, е, други много важни хора в комисията, които се наричат координатори. Координаторите имат особена функция като депутати – защото тяхната задача е да определят политическата линия на тяхната политическа група, за да насочват в тази посока дебата. Ще ги изредя. На първо място Вим Ван де Камп. Може да станете Вим, за да ви видят. Той е координатор на най-голямата, европейска, на най-голямата политическа група в Европейския парламент. След това е координатора на партията на социалистите и е, демократите, господин Исмаел Ертук. Господин Роберт Силе е, е координатор на групата на консерватори и реформатори. Господин Теличка е координатор на групата на либералите АЛДЕ. Nous avons le coordinateur du groupe des Verts. Имаме координатор на групата на зелените, господин Якоб Дануте. Nous avons de nombreux autres députés. И в нашата комисия членуват много други евродепутати. Всички те са експерти, мога да ви го потвърдя, по въпросите свързани с транспорта и туризма и можете сами да се убедите в това. Защо избрахме такава тема за начало на нашата дискусия с вас? Защото за нас е много важно да работим по въпроса за бъдещето на транспорта в Европейския съюз. За това започваме един дебат, който ще продължи два часа. Същевременно ни следят в социалните мрежи. Днешното събитие се предава по интернет и имате възможност да задавате въпросите си пряко към евродепутатите и към нашите гости. Изслушването ще е, се развие на две части. Първо ще дадем думата на Европейската комисия, за да говори за бъдещето на транспорта в Европейския съюз. Тя ще е представена от господин Жан Ерик Паке в мое ляво, който е секретар на генералния е, директор и има много богат опит в сферата на транспорта. След това ще дам думата на вас, гражданите, и тогава ще имате възможност да задавате всички въпроси, които ви интересуват, както към координаторите, така и към останалите депутати. Същевременно ще се постараем да отговорим и на някои от въпросите, задавани по социалните мрежи. Моля да ви обърнете внимание, че хаштага за коментари по социални мрежи, по-специално Twitter, е а, Dies Future четворка Тран. След това ще дам думата на Ксавие е, Токел за да ни разкаже повече за фабриката за мобилност, какво е тя. И ще преминем към втори кръг от въпроси от залата. След което ще продължим дебатите заедно, ще резюмираме дебата днес и накрая ще помоля изказващите се. Нещо, на което много държа, е да се спазва времето за изказване, защото е, днес части, е, гостите ще говорят за 10 минути, не повече, а за вас, гражданите, вие също имате едно задължение. Когато вземате думата, ще ви помоля да се представите, да кажете от коя страна сте, името си, за да чуем всички. Има ли въпроси по начина на работа до тук? Няма. Така че започваме веднага. За 10 минути давам думата. Включвам си хронометъра на господин Жан-Ерик Паке, заместник генерален секретар на Европейската комисия. Имате думата. Alors, il faut ouvrir les micros. Трябва да се е, включват микрофоните, когато вземате думата. Благодаря, госпожо председател. Времето в Европейския парламент е много ценно, затова ще се придържам към отредените ми 10 минути. И ще ви е, кажа, че е, гражданският диалог, организиран от Комисията по транспорт и туризъм днес, се вписва в един по-широк процес на диалог между европейските институции, националните, регионалните администрации, с гражданите, диалог посветен на бъдещето на Европейския съюз. Тази година през март месец започна този диалог, лансиран от Европейската комисия. Парламента участва активно в него, но и правителствата на държавите членки. Ръководителите на държавите е, на срещата на върха в Талин обсъждаха преди няколко дни темата. Дебата ще продължи и в рамките на диалога с гражданите на събиране събирания на конвенти с а, гражданите, ще се продължи този диалог, за да може те да участват в европейските политики и заедно с нас да обсъждат бъдещето на европейския проект. Транспорта е особено добре подбрана тема за разговора ни по бъдещето на Европейския съюз, защото транспорта прави Европа действителност. За вас, гражданите, транспорта е естествено местообитание. Вие живеете в него, защото вие живеете в Европейския съюз, пътувате за удоволствие, за да учите, за да посещавате нашия континент. Но нашия европейски поли... проект е един политически проект, който се води от хората и във връзка с това може да бъде критикуван, да бъде поставен под въпрос с цел да се подобри. Има Именно това е целта на диалога за бъдещето на Европа, започнат тази година, който ще продължи до изборите за Европейски парламент през 2019 година. Във връзка с това, транспорта е една много централна тема. Това е сектор, е, който европейските граждани буквално изживяват всеки е, ден. И за това Смятам, диалога днес трябва да се отнася едновременно както за съдържанието на европейските политици, политики, но и за това кой е най-добрият начин европейските политики за бъдещето на транспорта в Европа да се съотнасят с националните политики в тази сфера, регионалните и най-местните политики, които се прилагат в градовете. Тази работа за съотношение трябва да се върши не само с държавните власти, но и с индустрията, с транспортния сектор. И тук трябва да кажа, че транспортния сектор е един от най-интересните, е, за да иллюстрира предизвикателствата, които имаме при синергията, при последователността между отделните отговорности между държавен и частен сектор. Друга особеност на този сектор е, че в него него се намесват почти всички европейски политики, не само транспортните такива. И ще ви дам три примера в подкрепа на това. Транспорта е в сърцевината на европейската економика. Нашите системи за транспорт са висококачествени и те гарантират конкурентоспособността на европейските общества и економики. Тук говоря за работни места, за растеж, економически растеж. Тук транспорта играе ключова роля като сектор който позволява на европейската економика да се развива. Транспорта също така е друг много важен залог за бъдещето на нашата планета, както каза и госпожа Дели. И основна задача за европейските институции и за всички участници в транспортния сектор е да предоставят не само економически растеж, но и растеж, който да е устойчив от социална и екологична и климатична гледна точка. Политиките на Европейския съюз, който е който изигра водеща роля в подписването на Парижското споразумение, се вписват именно в този контекст, както пряко, чрез Парижското споразумение и работата в сферата на въздушния транспорт, за да може да се вземе предвид връзката между европейските правила за него и световните. Също така работата в морския транспорт и Международната морска организация. Та, всичко това цели да опазваме климата повече, защото това е един от основните ни приоритети. И мисля, че Завиета Кълн ще говори по-подробно по тази тема, но е, транспорта е и свързан с ежедневния живот, вашия ежедневен живот. Именно тук се поставя въпроса за заетостта. Работата на операторите на транспорта е тясно свързана и с работата на местните и регионалните власти. Въпроси, свързани с масово преместване на хора, са много важни. ЖП транспорта, електрификацията на транспорта, бъдещето използване на интелигентни транспортни системи посредством цифровизацията. Всичко това се нуждае от една европейска законодателна рамка, но след нея се вземат конкретни избори и тези избори ги вземат градовете и регионите, които работят пряко с операторите и с потребителите на транспорта, каквито сте и вие. И а, за да приключа с изказването си, ще иллюстрирам как европейската политика иска да се грижи за потребителите и за гражданите. Първо, европейското свидетелство за шофиране една изключително ефикасна норма. Това е един технически инструмент, който е в основата на европейските амбиции за безопасност по пътищата. Това е национална компетентност, но според мен е, европейските политики ни позволяват да бъдем по-амбициозни, за да е, намалим е, броя, неприемливия брой на загинали по пътищата. Втори пример. Въздушния транспорт. Вътрешния пазар за въздушен транспорт се оформи през 90-те години на 20 век. Днес е възможно да се пътува на достъпни цени почти за всички в Европейския съюз и това е именно поради този вътрешен пазар. Това позволи развитието на редица дружества, авиокомпании, които може би са ви позволили да бъдете днес тук. И а, това усилие за създаване на търсене от въздушен транспорт върви ръка за ръка с много високо ниво на амбициозност за права на пътниците. Тук има европейско законодателство, което в последствие се прилага на национално ниво и ако зна, а, знаете, ако вашите поледи, полети са отменени или с а, дълго закъснение, имате право на компенсации, включително и парични такива, за да може да упражните правата си като пътници. И, госпожо Дели, ще приключа съвсем скоро. Надявам се, че се вмествам в времето си за изказване. Надявам се, че през следващите месеци и години основната ни задача ще е да постигнем добро равновесие между един ефикасен транспортен сектор, който гарантира конкурентоспособност на нашата економика, на индустрията, която е двигател за всички нас, защото генерира заетост и економически растеж с е, екоефикасност. Тук въпроса за електрифицирането на транспорта е нещо, по което европейските институции, е, в частност парламента и комисията, работят усилено. Европейската комисия в следващите седмици ще излезе с няколко законодателни предложения, които ще представят инструменти за намаляване на емисиите възможно най-много. Тук ще преразгледаме стандартите за емисии на въглероден диоксид за а, частните леки коли, но също така и за камионите. Ще подсилим инвестициите в инфраструктура, за да може да бъде разгърнат електрическия транспорт в Европа, в големите градове, но и по големите трансевропейски пътища и е, ще създадем мрежа от е, станции за зареждане на електрическите превозни средства. Е, тази амбиция, разбира се, предполага необходимите иновации в нашата индустрия и тук комисията и парламента призовават да се използва амбициозната мар... мя... рамка възможно най-много, за да се справим с екологичните и климатични предизвикателства. Благодаря много за тези първоначални думи. С това ще открием дебата, но преди да пристъпим към дебата, ще спомена, че в нашата комисия ние и в частност председателката разполага с секретариат. Секретарията са всички тези хора до мен, като например Сюзан, аз се наричам само по малко име. Е, тя е ръководител на отдел. Та секретарията Доминик ме гледа и се чуди какво ли ще каже тук. Това са е, малките ръце, които опипат навсякъде и вършат цялата работа. Благодаря на секретарията за това, че задвижва нещата, защото има много технически аспекти в а, текстовете. В нашата комисия голяма част от докладите са от законодателно естество, което означава, че се отразяват пряко на вашия живот. Merci au secrétariat. Vous avez des représentants aussi de la Commission européenne. Благодаря да ви представя и представители на Европейската комисия, с които работим в ясна връзка, както и представители на съвета. Съвета, е, това е, е, са всъщност е, държавните и правителствени ръководители на държавите членки. Тук ли са? Тук са всичките. Сега имате думата вие, за да кажете вие, какво очаквате, какво, кои проблеми искате да се решават и така да видим кой, ще, кой е най-смел, за да вземе думата. Заповядайте вие там. Трябва да си включите микрофона. Е, добър ден на всички. Е, трудно е човек пръв да, да разчупи леда. От няколко години, години във Франция по нови правила на железопътния транспорт, новия пакет за железопътен транспорт, балансиран всъщност, и бих искал да, каж, да попитам какъв е, каква е равносметката от така наречения рай рут на този, от този пакет е, железопътен пакет. Е, името ви каза председателката Оливие е, всъщност равносметката от тази, тази европейска регулация на железопътния транспорт имаме така една традиция в това отношение, либерална традиция. Е, и второ, в регионите е, е, които имат географски, които са географски неблагоприятелствени, как, какво ще се е, направ... бъде направено за тях и нещо, което много ме вълнува в момента живота е, живота в градове, които са построени през 19 е, век, е, когато не е имало още коли. Сега автомобила, броя на автомобилите от 2000 година сам се е увеличил плюс е, размерите им, не е ли по-разумно да се създаде европейско законодателство за размерите на, на автомобилите, тъй като е, скоро става е, наистина непоносимо вече да се живее в градовете, в е, обграждени от толкова много автомобили. Е, може би звучи малко е, еретично. Е, еретично критично, но е, заслужава да се помисли. Е, въпросът за ежедневния транспорт е, и е, предвижването от едно място на друго, е, климатичните ни ефект е важен, мястото на колата и размерите на колата на бъдещето. Това са няколко въпроса вече, обобщи ги. Сега, други? Моля, представете се. Е, от Румъния съм и съм професор, ах, преподател и по професия съм инженер. Аз съм от Румъния и съм инженер, както ви казах вече. Естествено, всички граждани се интересуват от транспорта. Това е много важен отрасъл за всички нас. Колкото до планетата, за... искам да ви задам няколко въпроса. Аз съм от страна, където шосейната мрежа не е особено добре развита. това означава, че имаме често проблеми с задръствания по пътищата. Защо Европейския съюз не е, излезе с законодателство, тук говорим и за екология, и за емисии и CO2, защо не прехвърли, не излезе с закон, чрез който да се прехвърли товарния транспорт на ЖП линии да се, за да се облегчат, да се облегчи шосейната мрежа и да се нали, намалят емисиите от СО2. Защо наистина няма европейско законодателство, което да например, да е, върху акцизите, е, върху е, горивата, така че това да, да е, насърчава е, по-малка е, консумация на, на тези, на тези на горивата. И последния Аз съм като гражд... в качеството на гражданин тук и е, предприемач е, в едно стартап, начинаещо е, ново предприятие, е, което се занимава с е, наемане на велосипеди и споделяне на такива. Въпросът ми се отнася до новаторството в областта на транспорта е, политиката на нова, е, иновации е, и е, как това се отразява на, на малките и средни предприятия. Има предвид сложността на достъпа до европейските фондове, е, малките е, предприятия нямат възможност да ползват експерти, специалисти, за да им е, разясняват и изработват съответните документи. Значи, би трябвало това финансиране да е по-ефективно и за за да се постигнат целите чрез иновации, би трябвало да имаме достъп и до финансиране. Въпросът за иновации е, наистина е, е свързан и с малките начинаещи е, предприятия е, и какво трябва да направят те, за да имат достъп до, до финансиране. Това ли е въпросът ви? Е, да, въпросът ми е свързан с е, е, общо с бизнеса в Еверзас. А, е, въпросът за велосипедите наистина е, поставя един е, политически въпрос пред Европейския съюз. Е, Е, е, е, констатираме, че нямаме имаме брилянтни млади хора, имаме мозъци, имаме инфраструктура, на, на когато се е, стигне до е, е, технически е, умения, е, някакси там се стига до. Е, там се усеща недостъг. Благодаря. Сега отговор на въпросите ви. Ще повторя въпросите. Въпросът за четвъртия железопътен пакет и е, либерализацията, която ще последва от това. Въпросът за ежедневния транспорт, дали е, комес, комисията е, е, мисли по е, ежеднев, този въпрос и как, от екологична гледна точка. Е, след това е, бъдещите е, автомобили, бройка и размери. Е, след това прехвърлянето на транспорт на товарите от шосейната мрежа към железопътен транспорт и данък върху горивата, както и въпроса свързан с иновациите накрая. края А, така, добре ли резюмирах въпросите? Сега господин Ван де Камп, депутатите имат възможност да задават въпроси. Господин Ван де Камп, ще говоря нидерландски, холандски. Мога ли да се опитам да отговоря на няколко от въпросите? Неодавна приехме е, съответните документи, но държавите членки много бавно е, прилагат е, регламентите, особено SNCF, е, е, френската железопътна компания, трябва наистина да включи е, този пакет в по-голяма степен в своята политика. Два вида законодателство приеме тук е, директиви и регламенти. Директивите е, следва да бъдат е, транспонирани в националните законодателства. И това ме навежда, довежда до, до е, мисълта за принципа за субсидиарност. Ние не се занимаваме тук с връзките между е, градове и села. Това е национална политика, разбира се. Това са национални проблеми. Понякога а, е, така си внушаваме, че можем да правим всичко, но все пак нашите правомощия са ограничени. Въпреки това, комисията, им, комисията има една начална програма, програма за начинащи малки фирми, е, свързани в областта на е, информационните технологии, новаторство и така нататък. И сега госпожа Рудалон. Благодаря, госпожо председател. Една бележка по четвъртия железопътен транспорт, който бе гласуван в е, е, Комисията по транспорт и парламента. Е, парламента е политическа институция и само ще припомня, че социал-демократите не гласуваха за задължението за обществените услуги защото е, ние държим да се запазят социалните граници, които не се съдържат непременно в е, е публичните е, в е, този документ и е, по въпроса за транспорта и околната среда това също е част от твърде политическия дебат, който вадим, е, водим в нашата комисия и тази сутрин също говорихме по въпроса. Имаме е, КОП-21 в Париж е, заложиха много амбициозни цели те трябва да се следват от всички, но сега се опитваме да направим така, че тези 30% замърсяване, предизвикано от транспорта, да бъде е, намалено, да се подобрят нещата. Е, по този начин ние отиваме твърде далече с законодателното си предложение и е, след което трябва обаче да направим така, че държавите членки да, е, да, е, да се съобразяват с тази линия на поведение, която бе начертана от КОП-21. Това е пространство на дебати, политически дебати, където различни политически групи с различни позиции е, участват и и е, за тези хора, е, е, тези хора са влезли тук е, е, с гласа на, на избирателите от е, 14 до 19, след като трябва да мислят за своя преизбиране и това определя по някъде тяхната действия. Господин Теличка, е, да, имаме активен дебат тук и ще се опитам да бъда максимално кратък е, либерализация на железопътния пакет. Въпросът е дали е, доведе до е, действителна либерализация този пакет или не. Както каза е, колега, се каза тук, някои държави членки не правят достатъчно, не прилагат в достатъчна степен. Е, е, това е в областта на прилагането. Колкото до либерализацията, искаме да имаме вътрешен пазар, искаме той да функционира, не да си подбираме нещата, които ни харесват, да не търсим само ползи, а и растеж, работни места и е, ако аз съм е, фирма или е, лице, отделно физическо лице, би трябвало да имам избор от това отговорът ми е ясен. да, аз бях един от докладчиците в Сянка. Съгласен съм с колегите, колегата от социалисти и демократи. Социалните гарантии са там. Някои от политическите съображението, съображенията, основните социални. ние дали искаме да регулираме Е, автомобилите, е, е, производство на автомобили. Ако се, стигне, ако се тръгне по тази линия, ще трябва след това да регламентираме размера на карусерията, на местата, на седалките, на облигалките. Има въпроси, които се отнасят до вътрешния пазар, екологични, социални и други стандарти, но колкото до, до акциз, акцизите, ще започна с, периоди, е, с проблемите, които водят до изкривяване на пазара. Прав сте, че можем да решаваме въпроса на европейско равнище. Е, акцизите и данъците е, са такива, че държавите членки не, не, не биха могли да ги хармонизират е, колкото до достъпа до финансиране е, за е, новаторство, тук има какво да се направи, да, бъдат, да бъде по-лесен достъпа. Това вече зависи от комисията и в известна степен до парламента, но тук също е постигнат напредък остава въпрос, е, е, има и друго. Трябва да гарантираме лоялна конкуренция, е, да има съответните одити, да се избягват финансови измами. И последно, много често става така, че допустимия договор за товар за потенциалните заявители е национално равнище на национално равнище нещата са по-сложни и понякога се осложняват допълнително, отколкото това, което се спуска от Брюксел. Благодаря. След всеки въпрос ще даваме по 3 минути, а сега една минута за отговор. По либерализацията, мисля, че по принцип е, в Обединеното кралство, където а, е, либерализацията се отрази отрицателно. Тоест, способността на, на а, е, железопътния транспорт а, бе загубена. В други а, страни се забеляза твърде силен протекционизъм. Там също ЖП транспорта е загубил своята конкурентност, поне за не на последно място трансграничния транспорт, железопътен транспорт. С други думи, трябва ни по-висока екоцена на този транспорт той е, трябва наистина да е по-ефтино да се пътува с влак, отколкото е, с кола или с, е, авто, е, с самолет. Рамковите условия е, са добри е, за дължелопътния пакет. Идеята беше да дадем тласък на конкуренцията политиката изкуствено е, прави е, по-ефтин е, всъщност шосейния транспорт и по-скъп железопътния. Това трябва да се промени. По либерализацията. Монополите трябва да бъдат ликвидирани. 500 пасажери дневно се превазваха по ЖП линиите преди сега 23 000 е, е, ежедневно е, по немските железници пътуват. В това отношение наистина либерализацията се оказа позитивна. Тя даде тласък на железопътния транспорт. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми. Уважаеми гости, може би няколко кратки коментара по тези въпроса. Добър въпрос за стартап предприятията и за финансиращия елемент. Как ние можем да осигурим финансиране за малки и средни предприятия. Действително това не е лесно. Винаги това е свързано с лобиране и когато е свързано с лобиране, големите имат приоритет. Това е обсъждано и дискутирано как да помогнем на е, стартап е, предприятията на тези, които сега започват е, своя бизнес или своята кариера. После, как, как да въведем промяна в градовете? Как да използваме по-малко коли? Трябват ни големи промени. Е, е, трябва също да се промени а, начина на, по който функционираме, защото всички смятаме, че имаме нужда от а, собствен автомобил. Дали е възможно да се промени това и също да се промени цялата философия на предоставяне на услуги за мобилност. И после, когато откриваме кои са добрите практики в градовете, как да ги финансираме и как да ги стимулираме и да насочим европейското финансиране именно към тези инициативи, които са нисковъглеродни. Всички тези въпроси, обществения транспорт и така нататък, мисля, че времето ми свърши. Благодаря ви. Много благодаря. Благодаря, госпожо Кюненен. Има ли допълнителни въпроси? Да. От Туитър, да, има много силна активност в Туитър. Имаше въпроси по различни теми, но една от една от основните теми беше за автономните превозни средства, как държавата ще управлява най-разпространените такива превозни средства. Също така директор на старта предприятие ни пита управляващите автономни, развитието на автономните автомобили ще сложи ли край на конвенционалните. Също така ни създават и въпроси за сигурност автономни автомобили и са поделени пътувания. Как ще предотвратят предотвратим агресията в затворено пространство без надзор. Това е свързано с автономните автомобили и ще завърша с един последен въпрос от Матио Деполис, който казва, ако има происшествие, е, автономната кола, какво е, решава да пожертва потребителя или пешеходеца, който ще сгази? Оставям да решите вие. Благодаря за въпросите от Twitter. Ще изслушаме още един въпрос от залата. Мисля, че имаше една вдигната ръка. Заповядайте. Mein Name ist Jens Krohmann, ich komme aus Deutschland. Vor, dass, äh, zur Homologation von Fahrzeugen. Въпрос ми се отнася до е, закона, е, който има за цел да промени е, е, начина на, на и, и е, използването на различните видове транспорт а, е, и е, дизел, правилата за дизеловите автомобили, какво се предвижда да се направи, за да се избегнат подобни фалшификации в е, бъдеще? Как ще се осъществява техническия надзор? Е, как ще се е, правят е, проверките на качеството, за да няма такива злоупотреби в бъдеще. Благодаря много. Много въпроси бяха зададени по отношение на автономната кола. Какви са рисковете и при происшествия с такива? въпроси свързани с безопасността на превозното средство и въпроси от Twitter бяха свързани с това е, как да създадем е, европейски гиганти, които да се развият от стартиращи е, дружества и да сме заедно с тях. Скъпи граждани, в тази, в тази комисия се опитваме един вид да предугадим бъдещето и поради тази причина нашата комисия създаде, реши да създаде европейска награда за стартиращи предприятия за мобилност. Тя ще се присъди на 22 февруари. Това това не е нито диплома, нито европейска купа, но ние искаме да създадем европейски гиганти. Знаем един такъв гигант, който се нарича BlaBlaCar, дружество за споделени пътувания. Утре ще се появят и други. И е, поради тази причина в края на ноември месец ще бъде отворен вебсайт, където всички стартиращи предприятия в сферата на мобилността ще могат да представят проектите си и 7-членно жури с членове, като господин Бабине, председател на Bootcamp. Това е компания, способстваща работата на стартиращи предприятия в Берлин. Ще имаме представители на автомобилния салон, също така на цифровите технологии. Това ще е жури, който ще подбере стартиращи предприятия за мобилност и на 22 ще се предостави голямата награда, която ще се състои в това да придружаваме 10 стартиращи предприятия, отговарящи на екологични критерии, критерии за социално приобщаване за това мобилността да е достъпна за всички. Не може младите хора да са свързани, а с възрастните да са напълно от, а, от, изолирани. Мобилността трябва да е за всички. Трети основен критерий ще е за утилитарността на тази мобилност, колко е полезна. Сутринта споменахме един друг критерий, а именно безопасността по пътищата. 126 000 души са загиналите по пътищата и стоте, стотици са пострадали. Това е драма, която ние не приемаме. Следователно решихме да създадем тази награда, за да подпомогнем появата на европейски гиганти за мобилността. Защото, както казах, 60% от цифрови новите е, дружества са стартиращи предприятия в сферата на мобилност. Проблема е, че след като се появят, те отиват в САЩ. Не остават на европейския пазар и ние решихме да останем с тях, за да бъдат те на европейския пазар. Това е. Относно автономната кола, господин Исмаел Ертук ще ни обясни. И трите големи въпроса бяха дали автономната кола, ако има злополука, кой носи отговорността? Водача, доставчика на интернет, автомобилния производител ли? Как ще се уреди въпроса с застраховането тук? По такива въпроси се работи в комисията по транспорт. И ако не се лъже, и госпожа Рово Далон ще вземе отношение по тези въпроси. Благодаря първо за въпроса за мрежите и за автоматизирания транспорт. Трук трябва да правим разлика между различните степени на развитие, на еволюция е, при е, напълно или е, хибридните или напълно автоматизирани. Сега сме на втора степен, т.е. вече имаме такива системи, с които именно можем да, да влезем в движението системите е, за спирачните системи също са част от автономната е, страна. Бъдещата визия е, е на хората, че човек влиза в е, автомобила и той тръгва сам. Е, до тук не сме стигнали все още, но наближаваме третата степен, т.е. волана без ръце, без ръце на волана, когато върви по автобан един автомобил, той да следва извивките на автобана сам, без да трябва да се държи волана в бъдеще ще, има, ще трябва да се изяснят регулаторно, законодателно някои въпроси, а именно каква ще е отговорността, економии е, на гориво, е, общественото ние прием, общественото е, приемане на, на приемането от обществото на, на този вид транспорт. Това е наша задача да видим как ще регламентираме всичко това в Европейския съюз. Е, има много, е, много предприятия, които работят в тази е, област. Е, интензивно е, извършват е, научни е, изследвания е, и търсят е, технически и технологични решения. Е, нужни са ни нови възможности. Е, е, е, за водим, водим основни е, е, е, изследвания, да видим как ще върват нещата с лицензите, от тук нататък с защитълните, но е, тази автономна мрежа в бъдеще дава огромни възможности да направи мобилността ни по-приятна за всички участващи в е, е, движението, е, но е, също така да гарантира по-голяма безопасност и сигурност, е, да, за да намалим броя на смъртните случаи по пътищата. Не казахте с какво ще бъде задвижвана автономната кола утре. Ja, da machen wir jetzt natürlich ein ganz großes Fass auf, wenn man... Da, sogar, äh как ще бъдат, е, каква ще бъде е, двигателната сила на, на колата, на автомобила на бъдещето, тук ще трябва да се вземе и политическо решение. Е, сега припомняме си скандала с дизел, когато дали ще отидем към мотори с е, вътрешно горене или пък е, нови технологии, е, водна, газове или друг вид за, за движване. Но всяка от тях ще изисква и нова инфраструктура, къде ще зареждат всички тези електромобили в бъдеще. После колко работни места в е, е, производството е, ще бъдат загубени в резултат на това. Говори се близо за 7 работни места при, а, при а, двигателите с вътрешно горене. А, при производство на един автомобил става дума. И е, в обозримо така бъдеще вече ще ще се отиде към смес, микс от различни технологии, но в момента е доста трудно да се даде конкретен отговор на този въпрос. Госпожа Реводелон, след което господин Телич. En une minute sur la question de l'homologation, il y a un texte въпроса за типовото одобрение. Има един е, е, законодателен текст, който е предмет на триалог между парламента, съвета и комисията, за да се засили прозрачността на контрола и санкциите при не е, спазване. В момента се създават тестове при реални условия на шофиране, за да бъдем по-ефикасни и националните органи за типово одобрение ще имат много важна роля. Това е част от предложенията, които нашата комисия направи по отношение на Дизелгейт. Искаме да създадем, да вървим към система, при която независима европейска агенция ще хармонизира работата на всички национални органи, за да имаме едно ниво на спазване на правилата. Благодаря, господин Теличка, заповядайте. Uh, uh, fact, uh... Много ви благодаря. Може би ще успея да отговоря на два въпроса, Единият въпрос беше за за това как ще се уверим, че автоматичните автомобили ще се превърнат в реалност. Отново, ние не можем да вземем решение вместо потребителя и не можем да даваме предимство на някой а, на пазара на базата на различни критерии, които сме решили ние. Самия пазар на базата на конкурентоспособността ще се организира. Ние, това, което ние трябва да направим е талантливите хора а, ще намерят място на вътрешния пазар. Това е нашата работа, че тези хора ще останат, че ще се превърнат в старт предприятие, ще намерят своето място и ще израснат. И в един, един момент ще се превърнат в шампиони на пазара. Същото се отнася и а, за а, автономните автомобили, независимо дали те са въглеродни, електронни или други. Ние не можем да решим. Това, което ние трябва да направим е да осигурим, че на пазара има необходимите условия това да се случи. Благодаря, господин Теличка. Господин Пакет трябва да си тръгне скоро, така че ще му дам две минути, за да отговори от името на Европейската комисия на всички много уместни въпроси. Благодаря. Ще се съсредоточа върху три въпроса. Първо върху е, ЖП е, превоза. Четвъртия пакет за ЖП транспорта има един технически аспект е, оперативната съвместимост. Така превозването на стоки по ЖП транспорт ще може да покрива по-високи и по-големи разстояния, включително и в рамките на трансевропейските коридори. Факт факт е, че бъдещето на железопътния товарен транспорт е много важен въпрос и амбициоз... амбицията тук е нещо, с което националните и европейските политици, както и частни държавни оператори, трябва да разрешат. По въпроса за иновацията и стартиращите предприятия, трябва да кажа, че съм впечатлен от наградата, която сте решили да създадете, защото, както казах преди малко, преминаването от една идея към стартиращо предприятие, към издуване на, на предлагането, всички тези етапи крият много затруднения. Комисията предоставя преки финансирания, но те не винаги са достатъчно пригодени за стартиращи предприятия, но и в рамките на инвестиционния план на комисията, като например плата, плана Юнкер заедно с Европейската е, инвестиционна банка и е, научно-развойни проекти, финансирани по Хоризонт 2020, се целим да предоставим достатъчно средства, за да може от ниво на стартиращо предприятие да се достигне до ниво средно предприятие или един ден, дай Боже, гафа, което представляват интернет гиганти от размера на Google, Apple, Facebook и Amazon. Днес по Twitter бяха зададени въпроси, които са свързани с работата на Комисията по транспорт. Много рано е да се уреждат законодателни актове някои иновативни инструменти, но трябва да предложим рамка за развитието на тези практики. Благодаря ви, господин Паке. Ще дам думата отново на залата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Давид Кубе е за Федерация Женерал е, Травай. Искам да говоря за социалния дъмпинг днес. Днес е, всички е, транспортни средства и работещи в сектора са засекнати от социалния дъмпинг. Винаги е необходимо човешко присъствие в гарите, в градския транспорт и днес се борим с дъмпинга относно обучението на работещите, квалификациите, безопасността има недостатъчно присъствие в транспорта. Затруднен е достъпа до транспорта, както и вие казахте. Не е, всеки може да достигне до него. И европейските политики са допринесли е, за е, фискалния и социален дъмпинг, както и този в сферата на безопасността. Сега не мога да говоря за е, железопътния пакет, за който остана дума, че е създадено прекрасно законодателство, а изпълнителните са виновните. Мисля, че и двете страни носят отговорност. И а, е, бих добавил един екологичен въпрос. Ако искаме да бъдем по-малко замърси, замърсяващи, но и конкурентни, трябва да намалим външните разходи в транспорта. Защото а, е, днес а, е, няма знак за равенство между градския транспорт и ЖП транспорта и шосейния транспорт. Това е много важно за потребителите и много често се споменава от тях. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Имаше и друга дигната ръка. Шуберт се казвам от е, Германия. Съм два въпроса имам. Единия се отнася до автономните автомобили. Какви са как стоят нещата с необходимите правни адаптации с същото законодателство от 2016 и въпросът за това как ще се развият съответно нормативните документи и пак правния аспект на тази връзка между човек и машина. Има ли развитие в тази посока и какви срокове се предвиждат, ако има? Бяха зададени два основни въпроса за социалния дъмпинг. Е, преди да дам думата на колегите, трябва да кажа, че в тази комисия всички са съгласни, че социалният дъмпинг е отровата в европейския проект и всички сме съгласни около това твърдение. След това имаме различни позиции за това как да разрешим въпроса с социалния дъмпинг. Тоест, основният въпрос е Днес ще се задоволим ли с това и искаме е, е, законодателството да върви в посока минимални доходи, е, сигурност за работещите? Можем да го направим. Парламента би могъл да тръгне в тази посока. Но а, срещу нас стои съвета представителите на държавите членки, които често не са на нашето мнение. Понякога можем да спечелим, но по въпроса за социалния дъмпинг ще припомня, малко технически ще се изкажа, но в момента работим по един пакет. Обичаме да работиме с пакети актове. Имаме ЖП пакет, пакет за мобилност и в пакета за мобилността това ще е основна тема. Да гарантираме, че за в бъдеще трябва а, да направим ЖП транспорта отново привлекателен, защото днес е много лесно да се вземе нискотарифната авиокомпания, макар и някои от тези компании да не спазват социалните правила, отколкото да се вземе влака. А влака е най-доброто решение от гледна точка на климата, но и от гледна точка на заетостта. Така че трябва да се говори за това. Вие зададохте истинския въпрос за конкуренцията и данъчната конкурентност, както и външните разходи. Не е нормално един сектор да плаща повече от друг. Не е нормално в, за шосейния транспорт да няма малко повече данъци, говоря по-образно, но е така. За всички тези въпроси ще говорим а, в а, пакета за евровинетката. Не говоря еко-данък, евровинетка. И последният а, истински въпрос се отнасяше до автономната кола – Както казахте вие, ние сме на етап е, дали е, колите си говорят взаимно. Говорят си, говорим за свързана кола. Колите си обменят информация. Когато вие сте на пътя, колата ще ви каже, внимание, след 50 метра има катастрофа това вече съществува. Също така бе казано нещо за полуавтоматизираната кола, която ще бъде пусната в експлуатация през 2021 година, при която водача не е нужно да държи волана. И нещо, което господин Ертук обясни много добре, е, е въпроса за отговорността. Но автономната кола няма да може да види бял ден, ако не решим въпроса с данните. Една кола няма да може да бъде на пътя, ако няма съответната информация за отворените данни, за светофари и така нататък. И тук стигаме и до въпроса до горивата. Господин Ван Декам, заповядайте. Мevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik denk wel dat we over het begrip uh, sociale dumping мисля, че що се отнася до социалния дъмпинг, трябва по-внимателно да говорим по тази тема. Понякога хората са склонни да разглеждат трудовите условия, които не са същите като националните норми и да казват, а това е социален дъмпинг, а всъщност това е малко преувеличено. Във вътрешния пазар, където има а, 500 милиона жители, има някои социални въпроси, които действително трябва да засегнем. Господин Юнкер, председател на Европейската комисия, в, по едно предложение на комисаря Тайсън, говори за една социална агенция, която да бъде назначена и да разглежда трудовите условия аз идвам от Нидерландия и понякога съм изненадан от трудовите условия, от работните условия във Франция. Например, с Air France и с техните пилоти имаме големи проблеми, защото техните пилоти имат много строги правила, а например холандската авиокомпания няма толкова строги правила живеем в а, а, една част на планетата, където има отлични трудови условия. Разгледайте дори щатите. Как се управлява а, ситуацията с трудовите а, условия там? Разбира се, в законодателния пакет ще разгледаме трудовите условия, но ни трябват повече правила и във Франция, например, да се променят нещата във Франция.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 автомобили има много възможности за развитие. Например, искаме да си мислим, че тези коли ще бъдат по-безопасни, отколкото автомобилите, които са шофирани от хора, защото тук има фактори като консумацията на алкохол и други. Също така по-добре се използват ресурсите. Има по-малко натоварване и по-малка екологична следа. следа. 70% от времето е, ще се освободи по този начин, ще има повече места за паркиране, качеството на живот ще е по-добро в градовете. Но всъщност тези автомобили не са панацея. Трябва да намалим а, броя на автомобилите, които се шофират и да увеличим а, възможностите, различните възможности за транспорт като цяло. Но всъщност преди законодателството самите автомобили трябва да са готови. Например, когато една кола трябва да избере между това дали да изпекне еди, едно лице или друго, има още доста работа. Господин Кох. Dank, Благодаря, госпожо председател. Да, опитам да отговоря на на въпроса от Германия. В едно изречение ще кажа, отдавна трябваше вече да стане преработката е, на този документ е, много се забави. Е, имаме ЕСП и АБС системи, които намаляват ускоряването или задействат спирачната система. Аз сега работя по доклад е, за по-нататъчни е, системи, е, помощни системи, като например принудително спиране, тогава, когато водача не е в състояние, тогава автомобила да реагира при изваредна ситуация самостоятелно. Разбира се, това трябва да бъде съпътствано от съответните правни модификации. Техническите, е, техническата е, дизайн на автомобила не е самоцел. Обикновено или, или е, е, сигнализацията, е, светлините, светлините светлизация, е, сигнализация, това не е самоцел. Обикновено с мигачите, с светлините давам някакъв сигнал, някакъв знак на, на останалите участници в движението. Технологията обаче, разбира се, трябва да е открита за нови решения. С това стигаме до е, втория ни гост, господин Токен. Вие оглавявате така наречената фабрика за мобилности. Ще ни разкажете ли какво представлява тя, в каква област работите, как ще изглежда мобилността в бъдещето и след това ще преминем към въпроси и отговори. Имате думата за 10 минути. You, Много благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте. Благодаря на публиката. Е, ще ви запозная с въпроса за фабриката за мобилност, но първо искам да изложа моята лична гледна точка за това какво би трябвало да бъде бъдещето мобил, на мобилността през следващите години първо трябва да се фокусираме на колелото, когато говорим за градска мобилност. Но днес няма да говоря само за това, ще говоря за влаковете. Това е транспорт, който анализираме от много години и а, тук става въпрос а, за ключови думи, които са също поколенчески, например sharing, споделяне, въпроса който беше поставен. Първата ключова дума, на която ще се спра, е, е поколение. Видяхме големи промени в последните години, особено що се отнася до младите хора. Това нови, тези нови поколения, така наречени Y и Z, се виждат по друг начин, не така както предишните поколения са свикнали. И това, което наблюдаваме, когато се провеждат анкети, независимо дали е в Европейския съюз, Япония или Штатите, винаги когато запитате хората кои са нещата, от които, с които, е, без които не можете да живеете, много често а, преди се отговора беше, че хората не могат да живеят без кола, например, всъщност това е отговора на младите хора сега и това беше по-различен този отговор за по-възрастните хора. Може би бързам малко. Ако видите възрастовата граница, на каква възраст хората вземат шофьорска книжка, само за десетилетие ще видите, това е синята колонка, че това драстично е намаляло, защото хората вече не, нямат необходимост да шофират а, а, кола, когато са на 18. А, това се наблюдава навсякъде в развитите страни. Така че а, връщам се на а, ключовите думи. Освен с поколение, споделяне. Това е друга ключова дума. Първо споделяме пътувания. Това е от, основ, от основните неща това е единственият а, а, европейска, единствената европейска парадигма. Невероятно е, че че съществуват методи, че, които показват, че хората се доверяват повече на бла-бла колите и техните шофьори, отколкото на контакти във Фейсбук или на колеги. Тоест, те са склонни да се качат в автомобила на някой, който изобщо не помага. Това само показва, че платформи като бла-бла са просто много силни и вдъхват доверие. Аз съм инвестирал доста време в изследване на тези системи, на системата от Google, която е за ориентиране и споделено пътуване. Е, също се разработват и други такива. Те имат определена парадигма, която от година се разработва, но идеята е да видим колко далеч можем да стигнем и до каква степен можем да се конкурираме с традиционните правила, които съществуват. В миналото не се смяташе, че бла-бла-кар и други подобни ще са фактор, но сега нещата се промениха. Виждаме една еволюция, която достига едно трето измерение на споделянето на, на автомобил. Споделянето съществува от много време, но тези платформи са нещо ново. Те осигуряват начин на споделяне, независимо дали е в Белгия, Германия или Швеция. И преди никой не разглеждаше а, а, а, 02 плат, платформите за споделяне на автомобили, но сега вече е, става въпрос за друго поколение. Дори Брюксел се е едва ли не столица за, споделяне на, за споделено пътуване. Освен споделянето на автомобили, е, разбира се, в в уикендите може да откриете хиляди хора, които споделят автомобилите си, но освен споделени автомобили могат да се споделят други видове инфраструктура. Е, например, в Европа, особено Германия, Франция, има начин за споделяне на инфраструктура, е, защото има е, автобуси, автобуси за дълги разстояния, които също могат да бъдат споделени. Виждате на един слайд, това е мрежа, която е изградена само за няколко години и тук основните актьори е, са всъщност не са компании, а такива компании, които са на база данни и които са споделени. Това е една белгийска стартап компания и те помагат на собствениците да споделят цялата инфраструктура. така се променя необходимостта от места за паркиране в градовете. можем да продължим със следващия слайд. Третата ключова дума. Нарушение. Нарушенията се увеличават. Може би сте чували за гафа, Предния оратор спомена ГАФА. Това са Google, Apple, е, Facebook и Amazon. Нито от една от тези компании не е от Европа, което е жалко. Знаете ли за НАТО? Никой не знае за НАТО. Това е Netflix, Airbnb, Uber и Tesla. Това са бързо а, е, разрастващи се предприятия, които растат по-бързо и от ГАФа. Можете да продължите със следващия слайд. Интересно е, че НАТОС и ГАФАС те създаха, създадоха първия дигитален посланник. Ние знаем, че трябва да работим с тях, но също да се борим срещу тях понякога, защото те променят напълно не само транспортния сектор, но и транспортния сектор. Благодаря, продължавайте. Сигурно сте чували за Uber, за всички дискусии около Uber. Работи ли на другия слайд? може би е добре да има някои нарушения, защото по този начин ще се вземат мерки за в бъдещето в Европейската комисия и в Европейския парламент, но като цяло това не се случва много бързо, със съжаление. Например, в Брюксел през уикенда трябваше да се затвори а, един виадукт и а, транспорта, цялата система на транспорта беше сериозно нарушена – но а, може би тогава в такива случаи а, се оказва, че когато има нарушение, може да се използва друг альтернативен транспорт, например влак. А, разбира се, а, това са а, местни нарушения, които имат глобално въздействие. Следващата ми ключова дума е връзка. Поколение, споделяне, нарушение и всичко е добре свързано с всичко. На, например, услуги за споделяне на транспорт, цени и други. Тук се виждат а, тези а, актьори, действащи лица, които обикновено са свързани, обикновено те не са от Европа. А, Google 1 е милиард потребители на ден така, че няма европейски стартап, който да има толкова много потребители. Това, което е малко плашещо, това е моята а, а, тайм линия от Google Maps от вчера. Виждате, можете да видите много точно как Google знае всичко за моя живот. Например, Google, Google знае, че вчера съм бил на цирк в Десоле и съм гледал нещо. След това съм пил едно питие с приятели. След това за 2 км и половина съм карал колело. Това са четирите ключови думи, които споменах до тук и петата ключова дума. Моля, следващия сайт, сайт това е автоматизация. Освен всички думи, които споменах, и автоматизация е другата дума, която един вид интегрира всичко, което е споменато до а, тук. А, това се отнася и до а, частни участници и потребители. А, може би вече не трябва да отидете до гаража, а да поправите колата си чрез софтуер, защото тази кола е вид мрежа. И следващия месец в Штатите, в Феникс ще започнат да се продават такива услуги. Разбира се, има още работа, за да се постигне добра автоматизация, но като цяло се движим много бързо и накрая заключителни думи за новите екосистеми, които се образуват съществуват световни екосистеми, но тук липсва нещо и това е обществения бюджет. Съществуват големи IT компании, платформи като Google, Apple, Microsoft. И трябва да съзнаваме каква е тяхната роля. Може ли една, нещо последно да добавя? Още една минута давате ли ми? фабрика на мобилността, нещо, което започна в а, Франция и беше подкрепено от Агенцията по околна среда и идеята е да а, помогнем на а, на новите стартап предприятия да се превърнат в еднорози, т.е. в водещи компании. Идеята е да работим с други екосистеми, с, например, в Германия или в Обединеното кралство – проблема на стартап предприятията, че те не се нуждаят само от финансиране, а също от политическа подкрепа. Разбира се, трябват им пари и средства, но това не е достатъчно. Благодаря ви много. Благодаря за тази презентация. Cette présentation qui est, qui est très която будеше много притеснения, но същевременно ни казва ясно, че технологичната революция преобръща нашата економика. Говорим за а, нарушаваща економика. Дали това е економиката на споделянето? Какво е економика на споделяното? Убер това ли е? Лично аз не мисля. Това е, е мнението ми като член на парламента, не като председател на комисията. Но трябва да се даде една дефиниция на економиката на споделянето и това, тази дефиниция да е правна. И е, тази нова економика налага нови въпроси, нови предизвикателства. Говорим за тематични предизвикателства, но позволете да се върна и на социалните предизвикателства и на въпроса, който бе зададен за социалния дъмпинг. Е, госпожа Рево Далон е тук. Тя искаше думата и ще я дам, защото преди малко бе зададен този въпрос и е добре да се поговори за него. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще ми даде възможност това да внеса баланс между позициите на раз... депутатите от различни политически групи в парламента. Ако погледнем транспортния сектор, двете много ясни позиции са около социалните и екологичните въпроси. Когато говорим за социалните въпроси, има най-различни позиции и е, е добре е, да се работи по тях в Комисията по заетост на Европейския парламент и в Комисията по транспорта. Аз не споделям мнението на господин Ван де Камп, че е, правата на работещите във Франция са едни негъвкави правила, права. Напротив, трябва да защитаваме работещите и тези права да са на европейско ниво, да гарантираме такава защита на всички европейски европейски работещи. Това гражданите го очакват от нас, не очакват само либерализация. Да, мнението ми е политическо, но е важно. И в пакета за мобилност има и доста текстове, свързани с социалните въпроси. И е, малко по-техническо има и текстове за преразглеждането на директивата за командированите работници е, е, където е, не можем да не вземем предвид и сектора на транспорта. Работещите в този сектор нямат право, е, не може да нямат право на същите гаранции, като на тези в останалите сектори. По тези теми членовете на Европейския парламент не са единодушни, но това е нормално. Ние сме част от различни политически групи и има различни варианти. Благодаря. Не забравих нито колегите Теличка и Крамер, но видях желаящи от гражданите да вземат думата. Ще им я дам, след което ще можете да отговорите на въпросите. Заповядайте. Тук ще си сложа хронометър. Казвам се Исмел Ламони, студент от Париж. Въпросът ми се отнася до данните. Мобилността нарушава економическите системи, но и правата на защита на данните на гражданите. В каква посока върви размисъла по отношение на неприкосновеността на частния живот, защитата на данните? И втория ми въпрос се отнася до кибер, киберсигурността. Говорим много за автономни а, автомобили, но как стоят нещата с кибератаките? Защото защото нашите данни уязвими ли са? Благодаря ви. Благодаря, виждам други вдигнати ръце. Euh, Господина с красивото туид сако. Благодаря ви. Имам въпрос свързан с градската мобилност и социалното равенство. Прави ми впечатление, че е, в момента се обсъжда в Европа без, безплатния градски транспорт, но не е достатъчно. Това не е в центъра на европейския дебат. И въпросът ми е прост. Какво е мнението ви по това безплатния транспорт в градовете да е, безплат, да е безплатен? И, и как смятате в бъдеще се, се развие дебата? Благодаря. Във ваше дясно, господина, заповядайте. Искам да се върна също на безплатния градски транспорт с повече подробности. По железопътния транспорт няма какво да спорим. Това със сигурност е най-екологичното транспортно средство, но има три предимства на това градски транспорт да е безплатен. Безплатните влакове ще дадат възможност за мобилност за всички. Много хора все още живеят под прага на бедността и нямат достъп до мобилност. По този начин тя ще им бъде предоставена. Освен това, така ще се засили използването на градския е, транспорт. В в френски град, когато транспорта стана безплатен, то използването на градски транспорт се увеличи с 175%. Освен това, използването на железопътния транспорт ще засили е, туризма в Европейския съюз. Ще има все повече опит в градовете, до градовете, достъп до градовете и как да се финансира този безплатен градски транспорт защото аз съм белгиец и цифрите ми се отнасят до Белгия. Председателката, внимавайте, предрешава да внем времето. И така, ако а, държавата м, трябва да компенсира а, липсата на приходи за белгийските железопътници, ще трябва да плати 1 милиард. Само за, за преки обещетения. Е, особено е, фактори като е, влакове, които да са на време и други, това ще доведе до разходи от половин милиард държавата финансира пряко сектора с около 2,5 5 милиарда евро. Мисля, че влаковете в Белгия напълно могат да бъдат безплатни, така че не става въпрос за, за бюджет, а за политически избор. Благодаря до вас. Здравейте, аз съм Габриел, студент в Париж. Моя въпрос също се отнася до безплатния градски транспорт и хомогенизацията на заплащането за градски транспорт. Тоест, да имаме един и същия е, абонемент за градски транспорт, с който да се използват е, градски транспорт в Париж, в Берлин и в други градове и също така транспорта в тези градове да бъде уеднаквен. Как стоят нещата тук? Благодаря, е, дамите. Благодаря. Здравейте, аз съм студентка в Париж е, струва ми се, че в е, дебата се ориентираме в полярно отношение ЖП транспорт или шосеен транспорт. В е, Париж все повече се развива речния транспорт за превоз на стоки, но и също така кораби, които играят ролята на автобуси и таксита. И въпросът ми е какво е мястото на речния транспорт в утрешния град Госпожице, заповядайте. Ще говоря на холандски. Аз е, също е, следвам в Париж. От е, презентацията, която става дума за улесняване на градския транспорт, и подобни нови инициативи. Всичко хубаво, всичко това е добре, но какво ще кажа за физическите подобрения? Тоест, е, тези транспортни слуги да са безопасни. Аз е, като жена бих искала да имам гарантирана безопасност в тези нови видове е, мобилност. Е, Господина с е, розовия половер. Е, всъщност въпросът, ми въпрос бе зададен от преждоговорившата. Ще говоря бързо, защото има малко време. Знаем, че транспорта играе конкретна роля в европейска история. Въпросът ми е за ефективността, когато става дума за амбициозна политика по отношение на железопътния транспорт, но се отнася, това се отнася не само до жертвата транспорт, но и всички после населението с увреждания, населението в неизгодно положение, бедните, те имат проблем с ползването на транспорта, как ще се, им ще помогне да плащат. Разбира се, едва ли може да има система, при която да плаща за всички, но какво може да се направи за хората с ниски или без доходи? Благодаря. Доста. Въпросът сега за данните. Е, и във връзка с това въпроса за киберсигурността. Това е голям въпрос е, е, и има атаки, кибератаки и положението е много сериозно. По въпроса за безплатния транспорт. Да, това може да бъде преимущество, когато се говори за сравняване на инвестициите. Служебна кола или не, тази безплатен транспорт може да е много полезен за е, всички тези, които се наричат е, е хора, е, е, които страдат от е, транспортна бедност, така да се каже. Говорим за енергийна бедност, хората, които не могат да си плащат сметките за ток и отопление, но и за хора, които не могат да си позволят разходи за транспорт. Техният брой нараства в Европа. Например, във Франция 8 милиона са хората, които страдат от такава транспортна бедност – какво се получава? Е, че хората нямат достъп до транспорт. Защото е, или е, там, където живеят, няма транспорт, или транспортните такси са твърде високи. Тук вече се стига до едно едно разпокъсане, едно раз, раз, една разпокъсаност, не само териториална, но и социална. И може би тук именно тези автономни коли могат да създадат такава фрагментация и така да, да издигнат стени между отделните категории. Да, не трябва. Моето не се брои за отговор, аз председателствувам, е, но сега давам възможност на колегите да отговорят. Ваден Кемп. Ваден Камп. Благодаря. Е, първо, ми. Благодаря ви. Първо, За защита на личните данни има едно законодателство по този въпрос. Не знам дали правилно разбрах името на човека, който зададе въпрос, но технологиите се развиват толкова бързо, че защитата на личните данни и законодателството по този въпрос изостават. Второ, трябва да сме сигурни, че не предоставяме всичките си лични данни на Google, защото ние казваме Google разполага с цялата информация, но всъщност ние позволяваме на Google да разполага с тази информация. Когато е, се намираме в Брюксел и си включим GPS-а, то тогава те могат да проследят всичко. И по въпроса за безплатния обществен транспорт, господин Макро е, е, мисля, че вече отговори на този въпрос като Европейски съюз. Ние нямаме задача да осигурим безплатен транспорт. Това е въпрос на принципа на субсидиарност. Е, знам, че кмета на Париж е една много модерна дама, но безплатен а, транспорт а, не знам дали е прерогатив на Европейския съюз. За дамата, която зададе въпроса за безопасността и твоята физическа цялостност, това зависи от местните власти в Париж. Както казах, ние не можем в, от гледна точка на Европа, от позицията на Европа да обещаем твърде много. И относно а, ЖП транспорта, това в Холандия също е доста противоречив въпрос, защото в Холандия хората си мислят, че се че този транспорт може да е безплатен. И всеки 80 годишен гражданин може да 18 годишен гражданин може да се разхожда безплатно в Европа. Господин Теличка, много ви благодаря. Нека а, да уточним нещо. А, едва ли в парламента има политическа а, група, която а, представя а, изцяло а, а, правата на работниците. И когато говорим за транспорт, има компании и индивиди, които злоупотребяват с законодателството. Но въпросът а, опира при националните власти. След това, когато говорим за социален дъмпинг, това е равносилно на протекционизъм. Това, което наблюдаваме в Европейския съюз, фрагментиране на вътрешния пазар, където държавите членки вземат индивидуални мерки, това засяга вътрешния пазар, както и засяга и нас, потребителите. След това, безплатния обществен транспорт, ако една държава членка иска да го направи, добре, както каза и колегата Деканта, но няма такова нещо като европейски безплатен обществен транспорт. Там, където а, има 2-3% обществен а, дефицит в а, държавния бюджет а, и прочее, няма такова нещо като безплатен градски транспорт трябва да видим как да се еманципира от гледна точка на правилата е, ЖП транспорта. И последно, говорихме много за отговорен, екологично съобразен транспорт. Заслужава се да се каже, и аз съм го споменавал в моя доклад, трябва да има е, процент на свързаност, който да е висок и да подсигурим свързаност за граждани, за потребители. И всички тези въпроси, които засягаме тук, ще станат съвсем скоро реалност. Господин Крамер, една минута и имате много бързо време за отговор. Трябва ни европейски регламент след като при целия скандал с дизела се оказа, че националните организации и структури не сработиха, така че това налага европейски законодателство и норми. За мен трябва да е, да работим е, на базата на тахограф, е, един тахограф, единен и по този начин да се проследява движението в Германия с германски, а не с румънски, например. Колкото за училищата, учениците, би трябвало да се направи нещо, тъй като за тях това е начин на живот, е, движението в Германия студентите, в Германия учениците получават субсидия за пътуване и отделни е, от друга страна трябва да подкрепяме и е, публичния и железопътния е, транспорт и това е, целта на нашата дейност тук от части. Сега от Париж е, да, въпросът, който беше даден от е, госта от Париж, дали може от врата до врата с един билет да пътувам. Е, това вече трябва да стане с интервенция от частния и, и е, публичния сектор с е, идеите с един билет е, от къщи, с такси до гарата, от там до за летището е, и така нататък ако е, е, а, а, заплашваме а, е, производителите, че ако не направят нещо до 2020, ще излезем с обвързващо законодателство по въпроса. това е от особено значение за трансграничния транспорт. Сега втория тур въпроси е, но преди това да чуем отговорите. Нашия експерт да се опита да отговори на някои от поставените въпроси за безплатния транспорт, за е, раздробяването, разпокъсването, е, териториалното и така нататък. Но първо да чуем още един-два въпроса. Извинете, че отново задавам въпрос, но се чувствам задължен да кажа нещо когато държави като Германия и Франция е, законодателство така, че е, заплатите са едни и същи и за, е, за е, тези е, водачи, които пресичат границата между Германия и Франция от Брюксел, биваме критикували, критикувани за това. Това е неприемливо. Не е, трябва да е, е, търсим отговорност само за да търсим отговорност само в държавите. Ние и вие, европейските депутати, също имате отговорност. Социалното договаряне, например, би трябвало или социалните такса, например, студентите или ученици би трябвало да имат безплатен достъп до публични, публичния, обществения транспорт защото те е, много често е, ползват е, обществения транспорт много по-често, отколкото частен автомобил. Платформите, големите платформи има такива, които са международни, които пряко поемат пряко отговорност, т.е. няма подчиненост аз съм от партията на господин... Не знае коя партия на господин Ван Некомп, но жалко, че той предлага това чрез тази економия на платформите ние ще, благопра... ще, ще доведе до повече, ще облагодетелстваме бедните, богатите вместо бедните. Алфонс, студент съм в Париж тук говори много за автомобилите и други решения на обществения транспорт в отговор на е, европейските нужди от това. Е, в тази връзка трябва да говорим за замърсяване на въздуха в е, градовете, защото броя на автомобилите е огромен и те замърсяват въздуха. Има е, има квартали в Лондон или другите, където е, са забранени, е забранено движението в Франция, отскоро има такова законодателство в Германия, в някои е, квартали, например, според, е, е, според различните е, части от денонощието се налага различен режим на ползване на превозни средства какво се прави, за да се контролира е, случаите на е, прекалено е, натоварване на дадени части от градовете и прекалено замърсяване, защото в крайна сметка всички държави страдат от един и същ проблем. Ще взема думата, за да да дам пример за една колаборативна, една платформа за споделяне – Само ще кажа, че когато е, мислим, е, мислим за това как да е, ползваме по-добре транспорта, не тези платформи за споделяне всъщност не са платформи хищници, които търсят само печалба. Ние сега, разбира се, това не пречи да има е, безплатни решения, но и платени, но не много е, скъпи, например. Е, сега тук не става дума за е, противопоставяне на е, съветската система с е, хищния капитализъм, но трябва да помислим наистина за благополучието на всички. И ед... съвсем накратко по е, либералната политика е, например, при новаторството, е, за това се нужи много пари, е, оборудване, персонал и така нататък. Допреди всичко екипна работа. Искам да се върна за е, към един въпрос за социалното е, раздробяване или е, социалните е, така, разделителни линии, ако ако няма критична критика на тази е, за нашата система, е, ще се стигне до по-голяма поляризация е, политиката за управление, териториално управление, е, например – ако е, видим сега какво е положението в средно големите градове. Трябва да се търси наистина едно по-добро пространствено равновесие, по-добър пространствен баланс. Какво? е Защо? Въпросът ми е с по-социална насоченост. Защото говорим за безплатен транспорт, за да дадем достъп на всички до обществения транспорт. И е, в пресата се е, разгръща друг дебат, а именно сексуалният турмоз в е, обществения транспорт. Според статистиката 100 процента от жените твърдят, че са били обект на, на сексуален е, турмоз или е, са били свидетели на неуместно поведение в обществения транспорт. Според друго проучване, след 2 часа сутринта, жените предпочитат такси за да се приберат от дома, дори и да има възможност за градски транспорт. И въпросът ми е как можем да се борим срещу този бич, особено на европейско ниво. Мисля, че това не е проблем само за Франция, а за всички европейски страни. Мерси. Благодаря. Последен въпрос. Bonjour, euh, Sabrina Terrand. Здравейте, казвам се Сабрина и работя за Националната федерация на жертви от атентати. Много се говори по тези въпроси, но не става въпрос на европейско ниво какво се прави за обещетяване на жертвите при злополука с обществен транспорт. Има ли хармонизация на европейско ниво или това се урежда на, европейско, на национално ниво? Ако няма, възнамерявате ли да пред предвидите такава? Благодаря. Благодаря. Сега ще видим какви са въпросите в социалните мрежи. В социалните мрежи продължаваме да получаваме много въпроси още. Не можем да ги зададем. Най-често се говори за обществения транспорт един свидетел казва, живея в Париж, е, моят абонамент ми позволява да използвам метрото, автобуса и велосипедите, но защо не другите начини на транспорт? Анджела Фей казва, а, кога ще има електрически транспорт в Европа? Искаме чист транспорт за децата. Има ДЕП ни казва, кога възнамерявате да създадете европейски абонамент за всички средства на транспорт? Това са двете теми. А, е, е, е универсален абонамент за автобуси, велосипеди и всичко друго. И е, е третия въпрос е, е чистия транспорт. Благодаря. Имаше много въпроси за замърсяването в градовете, дали е, трябва да се вземе някаква регулация на европейско ниво. И тук е, трябва да уточня, че когато говорим за градски политики, аз бях докладчик за градската мобилност в Европа трябва да кажа, че на държавите членки не можем да налагаме определени цели, не можем да налагаме и на градовете. Това не е възможно, защото това не е европейска компетентност. А определени е, сектори остават част от е, субсидиарността, т.е. правомощие на държавите членки да си ги уреждат сами. Но това не означава, че не се прави нищо по въпроса. Напротив, имаме все повече цели, например по европейските политики. Една от основните цели на Европейския парламент е декларация, подписана от транспортния министр преди една година, за засилването на мястото на велосипедите в градовете. Да има повече велосипеди, да има повече велоалеи и съответната инфраструктура. Всички всички министри подписаха тази декларация и е, по това време господин Крамер бе председател на комисията. Всички бяха съгласни да се засили мястото на велосипеда, но а, сега трябва тази декларация да се е, предаде, е, да, да вземе реален ефект а, много често комисията само прави предложения и трябва малко да я побутнем, за да има е, конкретни резултати. Понякога го правим добре и е важно да се уточни това. Въпросът за замърсяването е предизвикателството на 21 век. Според Световната здравна организация, е, болестта на 21 век е, е замърсяването. В Европа само поради е, дизела е, има 400 000 преждевремени смъртни случаи годишно. Не искаме да бъде това така. Ето за това е, хващаме е, пряко въпроса за мобилността. Не искаме да имаме някакви дребни цели просто, а искаме всяка страна да разполага с национална политика, за да се бори срещу замърсяването. Знаем, че във Франция има съответните служби за мобилност, които отразяват тези въпроси. Имаше и въпроси, свързани с териториалността. Много важна тема. Действително днес транспорта не отговаря на търсенето. Всички това са важни теми. Друго важно нещо е тормоза в градския транспорт. Много важен въпрос. Знам, че е, по него работи парламентарната комисия по права на жените. Тази година ще се постараем да работим в партньорство с нея. И също така по офици... универсалния пас, универсалния абонамент. Това е също наша цел искаме повече градски транспорт, повече споделена мобилност, по-малко коли, в които да има само един човек. И е, е, универсалният абонамент е една от основните цели на нашата комисия, за да се хармонизира издаването на билети. Нашият експерт все още е в залата и е, ще го попитам какво мисли по тези въпроси, които маркираха основните предизвикателства. Не говорихме за морския транспорт, не говорихме много и за речния. Имаше въпрос за него, но мисля какви са, да ви питам какви са основните насоки, по които ние да работим утре. Заповядайте. Most... Много ви благодаря. Мисля, че най-важните предизвикателства бяха изброени днес. Да, действително е спешно да се, почнем да се справиме с тях относно данните и опазването на лични данни. Това е голяма битка не само по отношение на, на транспорта, а изобщо всички други данни, които са свързани с личния живот. Както споменах, всички тези гафа имат много данни, много информация. Google знае, например, колко хора е, е, чакат на някоя гара в Брюксел, Манчестър или в Париж. Ако разполагате с тази информация, може да контролирате и управлявате транспортните системи на бъдещето много по-добре. за това такава е битката в момента. Ние просто влязохме в войната на мобилността. В, в последните етапи на законодателството съществуваше една бяла книга, където се говореше за намаляването на въглеродните емисии и на броя на колите. Битката обаче се промени. Действително ние трябва да намалим броя на колите, но също трябва да регулираме всички тези нови измерения, които се появяват ежедневно, които се процъфтяват получават постоянно, като например тези автобуси, които се споделят. Също от две години Европейския парламент дебатира законодателството, докато същевременно само за два месеца Фликбус пусна своята услуга и за много малко пари, за 99 евро може да се обиколи цяла Европа, така че има пряка връзка между безплатния транспорт и пълната интеграция. Няма безплатни енергийни източници, т.е. безплатно електричеството или вода. Е, затова и транспорта не може да е безплатен. А, освен това, повечето работници, например в Белгия, не си плащат транспорта, защото тяхната компания ги плаща. Какъв е резултата? И тук е моята трета е, опорна точка. Териториално планиране, къде живеете, на извън Брюксел, на 100 км извън Брюксел и накрая не трябва да плащате за транспорта до работното си място. Разбира се, социалното включване трябва да е социално и то има социално социална цена, е, която трябва, е, и социалното включване трябва да е много по-развито е, от днес. Разбира се, безплатният транспорт не е решението, не е отговора на този въпрос. Когато говорим за масова мобилност, важно е да има пакет, както имате пакет за телефона, за интернет, трябва да има такъв пакет и а, за а, транспорт, просто да имате една фикс, а, фиксирана цена с ети колко си евро, които могат да ви позволят да се движите. Например, говорим за 100-120 евро а, на месец и тук се включват абсолютно всички услуги. Е, може би не ви трябват всички услуги, но може да се използва споделено пътуване, което ползвате няколко пъти седмично. Така че този принцип на интеграция на всички а, услуги се интегрира доста бързо. Имаме примери в Хелсинги, в Виена където тези услуги се развиват и това е бъдещето. Другото интересно нещо 13% от е, нашият е, бюджет отива за транспорт. От тези 30 13%, 99% отиват до, в автомобилния сектор за купуване на кола, поддържане на кола и за купуване на гориво за автомобила. Това означава, че а, критична маса граждани а, се а, предвиждат с автомобили и а, когато постигнем така, че те да се превър... пренасочат към други, други а, методи на транспорта, това, тогава ще се промени всичко. Мисля, че това беше от мен. Благодаря ви. Благодаря, господин Токен, за внесените разяснения. Така или иначе, уважаеми европейски граждани, надвишихме с 15 минути предвиденото за нашето мероприятие време и ще продължим с нашата работа. Сега имате съответния избор или да останете тук в залата. Искате да останете така ли е да разбирам? Добре. Ние ще продължим с заседанието ни на комисията. Тук няма да можете да задавате въпроси. Само депутатите ще могат да го правят. И ще ви обясня как ще подходим от тук. В рамките по Комисията на транспорт се работи по конкретни теми и по тях има докладчици. Сега ще пристъпим към следващата тема наблюдение и съобщаване на данните за разходване на горива от страна е, от е, тежко товарните нови превозни средства. По всяка тема има един докладчик, който прави доклад по текста. И по този текст господин Никола Капуто ще ни каже как стоят нещата. Той има думата. Grazie, grazie Presidente e complimenti per... Благодаря, госпожо председател. Поздравявам ви за тази тема и инициатива относно а, регламента а, за а, мониторинга и докладване на емисиите на СО2 и разходите за гориво за тежките привозни средства. Това ще заздрави европейската мобилност, ще направи европейската економика по-конкурентно способна и същевременно ще се съобрази с екологичните цели относно а, вектор системата. Мисля, че има още работа по нея. За да за да може да се събере цялата информация за а, това как функционират а, тези а, автомобили. информацията, която ни липсва, всъщност е ключова, защото на базата на тази информация избираме какъв автомобил да се изгубим, т.е. какви са разходите на а, гориво, а, доколко публична е тази информация, доколко е лесно достъпна, също трябва да избягваме а, несправедливата конкуренция, както и индустриалния шпионаж. Е, Затова мислях, че трябва да се направи едно разграничение между търговска а, информация, както и чувствителна информация, а, която се предоставя на когато работим с пазара. Например, а, регистрационните номера на колите могат да се разпространяват Например, Европейската агенция по околна среда може да получава тази информация. Има едини компоненти на автомобиля, например гуми, двигател и други. И разликата с другите видове информация, която може да се получава, е, че се предоставя несправедливи преимущества на конкурентите, което е в нарушение на член 101-102 от договор за функциониране на Европейския съюз. За, трябва да се положат основите на един по-устойчив сектор. очаквам да чуя коментарите на колегите когато обсъщахме транспортния пакет. Благодаря, господин Капуто. Виждам, че гражданите лека по лека си заминават. Не защото доклада ви, господин Капуто, не е интересен, а защото, предполагам, имат други неща за правене така или иначе, благодаря ви за това, че бяхте тук в нашата комисия. Днешното събитие беше първо по рода си, но не се притеснявайте и е, други пъти ще правим такива по конкретни тематики. Благодаря на тези, които ще участват в града на бъдещето, на устойчивостта. Не, там има въпроса за транспорт. Voilà, ça s'est passé comme message. En tout cas, merci. Да, това беше посланието. Благодаря ви наистина. Хубаво, че дойдохте. Е, моля, аплодирайте е, гостите. Продължаваме с е, доклада на господин Капуто по, по обявения вече обявената тема. Давам думата на съдокладчицата госпожа Акелен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европе... за този семинар на европейските граждани, за тяхто участие в този семинар. Този регламент за проследяване на CO2 е, и е, емисиите от тежкотоварни е, автомобили. Знаем колко е важно това. Стандартите за CO2 е, при залагане на стандарти се има предвид, че именно тежкотоварните са най-големите замърсители. Сега вече е, тежкотоварните, е, това е нова стъпка, че тези тежкотоварни автомобили вече се обхващат от, законодателството за емисиите CO2 Става дума за мониторинг, проследяване и контрол. Това увеличава е, прозрачността в Европейския съюз. Би трябвало тези е, е, би трябвало да бъдат наблюдавани тези автомобили и да се намерят и определят кои са най-екологичните и економични автомобили в бъдеще. Тези, които са по-гориво ефективни е, съкръщаване на емисиите може да се постигне и чрез разработване на решения, е, промяна на капацитета на транспорта и използване на, средства, на природни средства с по-голяма маса и размери. Е, това е, може да е, доведе до съкрещаване разходите за транспорт и съответно емисиите от редукции. В Финландия преди няколко години вероятно е, сте е, били свидетели на нашите еко-камиони, които успяват да е, прекарват, транспортират огромни товари на големи разстояния. Много по-економично, много по-економично е да се натоварват по-големи обеми и количества на една, при един превоз Разбира се, е, трябва да се води регистър на, на информацията е, за тези е, превози средства и тя трябва да е публично е, на на обществеността, като обаче се прави разлика между чувствителната информация, е, личните данни и е, важната за е, случая информация. Благодаря, госпожа, госпожа Виркинен. Е, сега. Е, господин Тошиновски. Благодаря. Аз се е, те емисии, е као и потрошня го. Аз съм емисиите, както и консумацията, е, е, произвеждане на, на, извинявайте, консумирането на гориво трябва да бъдат а, е, съпоставими. Според регламента, който се предлага, е ясно, че всички заинтересовани лица трябва да предоставят данни, които да са концентрирани в една база данни, която съответно може да бъде достъпна за комисията и комисията да работи и проследява развитието по тази база данни. Аз съм за това. Разбира се, съм за предложението на докладчика, където се казва, че комисията, Европейската комисия трябва да има делегирани актове, а не изпълнителни актове, както желаят някои от комисията. Също така трябва да се намалят долните, да има, извинявайте, граници на информацията. Тоест, въпреки, че има информация, която автоматично да не се публикува, да има право тя да бъде получена, но да не да се публикува. Така е и в доклада. Благодаря, госпожо председател. Аз трябваше да замествам. Бях качеството за да кажа и тук, трябваше да замествам господин Тушановски. От негово име до... благодаря на господин Капуто за доклада. Според мен предложението на комисията трябва да се подобри в някои отношения. Комисията се опитва да въведе една нова администрация за е, проследяване на емисиите и е, консумацията на е, гориво от автобуси и камиони. Според мен задължението да се публикуват да, чувствителни данни е, слаба позициите на производителите, дори е, въпреки опитите да се ограничи е, обхвата е, от страна на докладчика. Тоест, би трябвало да тези данни, тези е, текста, в който гласи, че е, данни не трябва да се публикуват, ако е, износа е, и товара не се, превозва извън Европейския съюз, е, е доста противоречив. Предложението на комисията иска да заложи е, граници е, с този регламент, но е, е изискванията всъщност се базират на недостатъчни данни. Комисията трябва да изчака, според мен, поне до 2021 година, когато се получат и се въведат в Централния регистр и анализират първите актуални данни. Господин Ташановски очаква да си съдейства и да сътрудничи със своите колеги по-нататък по този текст. Благодаря, госпожа Килонен. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Катерина не може да присъства днес и аз ще ви изчета нейното послание. Скъпи колеги, приветствам предложението на Европейската комисия за проследяване и отчет, докладване за емисиите от CO2 от е, тежкотварни автомобили е, тези данни, хубаво е, че тези данни ще се проследяват по един стандарен начин и че някои от данните ще се е, обнародват. Според мен има сериозна нужда да има повече прозрачност в транспортния сектор, е, да се насърчава конкуренцията между различните производители на автомобили, на камиони е, сега съответствието е, на CO2 е, и резултатите, производството, производството резултати трябва също да са публикувани и да са достъпни за трети страни. Искам да видя въвеждането на тестове по пътя също така и очаквам да обсъждаме всички тези въпроси с вас в бъдеще. Благодаря, председателката. Благодаря, госпожа Келнен. Е, кой иска думата? Както виждате, е, господин Ейкхаут, бак, Ейкхаут не е тук, така че аз от негово име ще кажа нещо мога да направя най-общи коментари. Е, е, мисля, че е, за да ви спестя време, обаче няма да го направя. Сега Алес Ваков има думата. Е, добър ден, скъпи колеги от Европейската комисия. Е, приветствам дискусията по това предложение. Е, тези емисии от тежкотварите автомобили представляват близо една четвърт от дела от емисии и ще продължат да се увеличават, ако не направим нещо. Ето защо комисията в своя пакет за мобилност, първия си пакет за мобилност, маркира, набелязва мерки за намаляване на емисиите от тежкотварните автомобили. Това, което имате пред себе си е първият елемент, първият, така, първият законодателен акт, който се опита да реши този проблем, като изисква докладване и проследяване на, на емисиите адекватно. Сега той няма да донесе непосредствени бързи резултати, но поне ще доведе до повече прозрачност на пазара, защото е, е, сега не е ясно наистина какво, е, какви, е, е, как, каква е консумацията на, на, на е, тежкотоварните автомобили, а, знаеки стойностите, ще можем да сравняваме различните автомобили, ще можем и да пестим средства защото разходите са, им също са високи. Близо четвърт от операционните разходи могат да бъдат съкретени по този начин и ще открием пазара чрез повече прозрачност. Колкото до въпроса какви данни да бъдат а, публикувани. А, предложението търси баланс и постига баланс между необходимостта да има прозрачност на пазара, но и съответната търговска тайна или нали, съобразяване с търговската а, тайна и чувствителните данни, така че комисията се е съобразила с този фактор. Сега работим по стандартите за емисии е, за цел 2 от тежкотварите автомобили и това е влиза в програмата ни за следващата година. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика е, господин Капуто. Благодаря, господин председател. Радвам се, че основните принципи е, срещат нашето съгласие, имат нашето съгласие и няма разминаване. Съгласни сме, че трябва да има повече прозрачност и това отговаря на нашите амбиции. Благодаря, благодаря господин Капуто. срока за внасяне на изменение е 18 октомври, 12 часа. Сега продължаваме. и стигаме до заседанието в, при закрити врата. Така че ще прекъсне предаването по интернет за кратко време. Не е, единствено, залата би трябвало да останат тези, които ще се занимават с конкретните въпроси и ще обсъждат резултата от преговорите. Е, ще помоля тези, които нямат отношение към въпроса, да напуснат залата.